господин Козловски от 27 ноември ще заместят е, господин Кробачик и господин Яшкиевец. Добре дошли на новите колеги. Искам да им напомня, че те разполагат с пълни права по силата на правилника за дейността на парламента. Те могат да участват в работата на парламента.